Bene, possiamo dare inizio alla Commissione. Уважаеми колеги, нека да започнем или по-скоро да продължим работата на нашата комисия. Първо бих искал да приветствам министър Мете Герсков, която представлява датското председателство и министър на земеделието на Дания. Много се радваме, Мете, че сте сред нас и че ще представите програмата на датското председателство. Тази програма се предлага в един решаващ за европейското селско стопанство момент. Обмисляме бъдещето на общата селска костопанска политика и това е един от приоритетите и на датското председателство. Със сигурност ще имаме плодотворно сътрудничество и ще има много въпроси за процедурата за привеждане в съответствие на общата селскостопанска политика с другите политики на Европейския съюз и вие ще продължите това, което беше започнато от полското председателство. Благодаря ви, госпожо министр, и ви давам думата. Заповядайте. Много ви благодаря. Аз за втори ден изпълнявам функциите на представител на председателството. Вчера бях в съвета и днес съм в парламента и бих искала да науча повече за сътрудничество между парламента и съвета. Също така бих искала да ви поздравя с, с вашето преизбиране. Знам, че за разлика от мен, вие не сте някой новодушъл в тази сфера, имате много опит. Знам, че всички присъстващи тук имат изключително задълбочени познания по нещата, по които ни предстои да взимаме решения, защото ние ще работим заедно. Аз съм министър на земеделието и отговарям за постигане на напредък в сферата на реформата на ОСП. И не мога да го направя сама. Ще трябва да го правя в съвета с 27 колеги общо. И също така се радвам, че ще имам през цялото време диалог с вас, парламентаристите, защото ние създаваме история. Да, така че по-добре е да ми помагате, за да можем да имаме една добра история, да можем да вземем разумни решения. За пръв път се извършва толкова мащабна реформа в селското стопанство и ние трябва да работим заедно да намерим общи език и общи решения. Надявам се, че по време на датското председателство ще заложим едни здрави основи на сградата, която ще бъде общата селско-стопанска политика на Европейския съюз. Ние ще залагаме тези основи заедно с Европейския парламент и с съвета. С нетърпение очаквам това тясно сътрудничество. Първо, бих искала накратко да се спра на датското председателство и неговите цели. Ние работим, за да се постигне една отговорна, динамична, екологично чиста и по-безопасна Европа, която да е готова за бъдещето от економическа, социална и екологична гледна точка. Даското председателство си зададе един, една инициативна програма за екологосъобразен устойчив растеж. Целта е да се създаде растеж без увеличаване на потреблението на ресурси и енергия и това е възможно и ние трябва да го направим. Въплащаването в живота на програмите, съдействащи за екологосъобразния растеж, е едно необходимо предизвикателство. Такъв екологосъобразен растеж е необходим за бъдещото процъфтяване, развитие и заедостта в Европа. Но разбира се, ние трябва да средоточим върху економически ефективни решения и да отчетем също така конкурентоспособността на бизнеса. Селскостопанският сектор в Европа трябва да има ключова роля при осигуряването на екологосъобразен растеж в Европа, така както ОСП има важна роля в създаването и утвърждаването на Европейския съюз. По този начин трябва да запазим съсхотованската политика в центъра на Европейския съюз, в центъра на неговите дейности и внимание. От октомври миналата година тече дебат по предложенията на комисията за реформата на ОСП. Ние сме изправени пред предизвикателството да променим ОСП, да променим тази политика, така че тя да отговаря на променилите се потребности, приоритети и очаквания на европейските селскотопански производители, граждани и дънокоплатци. Вчера на заседание на съвета проведохме дебат по общата организация на пазара и през следващите месеци ние ще имаме по-нататъчни обсъждания на министерско ниво на целият пакет реформи. Тези политически обсъждания ще се разгръщат успоредно с жизненно необходимата чисто техническа експертна дейност. Разбира се, още е твърде рано да говоря за подробностите на основните елементи на реформата. И по всички основни политически въпроси и съветът и парламентът те първо имат да извършат много работа. Ние също така а, знаем, че нашите позиции, позиции зависят от а, окончателните параметри на бъдещия бюджет на Европейския съвет. Но независимо от това, аз се надявам, че съветът може да направи своите заключения по реформата през юни. Бих искал да споделя с вас четири важни аспекта. Първо, смятам, че е много важно да имаме една упростена обща селско-стопанска политика. Нямаме нужда от повече осложненост, нямаме нужда от повече бюрокрация. Второ, бих искала да подчерта елемента на екологосъобразност. Обедена съм, че този компонент ще бъде тема на обсъждания. Също така смятам, че трябва да осъзнаем, че екологосообразният компонент е нашето бъдеще. Той ще осигури работни места и възможности за износ. Трето, ОСП трябва да даде своя принос за подобряване на методите на производство, които ще позволят да се борим срещу промяната в климата и да опазваме околната среда. ОСП може да увеличи конкурентоспособността на европейския селскостопански сектор. Ние искаме да бъдем част от решението, не част от проблема. Четвърто, бих искала да спомена връзката щях да си ударя главата. Може би съм направил нещо, което не трябва да правя в парламента, но все пак това е първото ми изказване пред вашата парламентарна комисия. Извинете, малко ми е непривична тази обстановка. Ще внимавам повече. И така, това, което иска да кажа е, че е необходимо да се осигури последователност на политиката и конференцията на ОНЕ Рио плюс 20 ще се вземе с редица въпроси, свързани с различни политически сфери, особено политиката за търговия и политиката за развитие, между които трябва да установим повече връзка. Пакета за реформи също така включват две по-малки предложения. Преходната схема за преките плащания и пакета за адаптиране на винарския сектор за да може тези два законодателни акта да влязат в сила, с законодателите трябва да ги приемат колкото се може по-скоро. Съветът е готов да работи заедно с парламента, за да се постигне съгласие на първо четене в рамките на близките 6 месеца. Аз съм убедена, че вашата комисия може изцяло да сподели тази цел. Що се отнася до привеждането на законодателството за селскостопанския сектор с Лисабонския договор, то искам да подчертая, че всички институции са положили огромни усилия, за да се гарантира взаимно разбирателство по хоризонталните въпроси. Сега се надявам, че всички можем да направим последните стъпки, така че да намерим хоризонтален подход. Това ще ни позволи след това и цяло да се съсредоточим върху предложенията за реформа в селскостопанския сектор. Освен това, Необходимо е да се постигне превеждане в съответствие на тази политика с Лисабонски договор, що се отнася до най-далечените региони и по-малките гейски острови и биологичното производство. Тук хоризонталният подход ще бъде огромно предимство. Аз бих искала също да се спра върху позицията на председателството по други досиета, които вече се обсъждат, като се започне с пакета за качеството на храните. Това досие е изключително важно за европейските граждани, които все повече търсят разнообразието и качеството на европейското селско-стопанско производство и съответните продукти – и също така председателството се стреми да засили конкурентните предимства на селстопанските производители на Европейския съюз. През първата половина на 2012 година комисията ще предложи доклад по прилагането на регламента за биологичното производство от 2007 година. По този начин и парламента и съвета ще имат възможност да обсъдят въпроса с биологичното производство. Аз мятам, че трябва да използваме тази възможност, за да изкажем нашата позиция по бъдещето за биологичното производството. Това е възможно за европейските селскостопански производители да намерят възможности за производство на висококачествени продукти с висока стойност. Следващото досие, което е също важно за институциите, е досието по хуманното отношение към животните. Един решаващ аспект от това досие ще бъде в програмата на председателството на 15 декември миналата година комисар Дали представи на министрите доклад по защитата на животните по време на транспортирането им. Ние трябва да разберем, че в Европейския съюз 1 милион граждани вече са подписали петиция за максимален период, установяване на максимален период на транспортиране. Ние трябва да отчетем мнението на гражданите при нашите обсъждания. Също така с нетърпение очакваме да проучим съобщението на комисията за стратегията на Европейския съюз за защитата на животните и хуманното отношение към тях. Знам, че вие в парламента сте по-напред от нас при обсъждането на приемането на ваша собствена инициатива, инициатива извинете, резолюция по ваша собствена инициатива от 5 май 2010 година за оценката на плана за действие за осигуряване на хуманно отношение на животните през 2006-2010 година. В този контекст Датското председателство заедно с комисията ще организира конференция по хуманно отношение към животните в Брюксел на 29 февруари и 1 март и най-вече ще се обсъжда темите на хуманно отношение към животните, изхождащо от потребителите, прилагането на законодателството и защита на правата на животните, осигуряване на хуманно отношение към животните, възоснова научни факти. Също така един важен въпрос за нас е свързан с предложението на комисията план за действие срещу нарасналата заплаха от устойчивостта към антимикробни средства – много хора умират поради този проблем, създалата се устойчивост към антимикробни средства. Ние ще разглеждаме този въпрос както гледна точка на хуманната, така и на ветеринарната медицина. Господин председател, искам да ви уверя, че датското председателство ще направи всичко по силите му да осигури един ефективен диалог между нашите институции. Аз казах на всички в Министерството в Дания, че те трябва да целунат своите близки за довиждане по колята, защото до лято няма отново да ги видят. Така че ние сме готови за работа, ние искаме да има диалог и искам да ви кажа, че лозунга на нашето датско председателство е Европа на работа или Европа работи. И аз ви обещавам, че ще работим усърдно, за да осигурим сериозни здрави основи за бъдеще на европейското селскостопанство. Много ви благодаря, Мете. Много ви благодаря, госпожо министър. Обеден съм, че това изказване ще породи много интересна дискусия. Бих искал също така да благодаря на министъра на селското стопанство на Кипър, който е също тук сред нас. По този начин се създава една здрава връзка между двете председателства. Можем сега да започнем нашия дебат. Първо даваме думата на координаторите. Благодаря, господин председателю. Госпожо министър, приветствам ви в Комисията по замеделие. Координаторите вече имаха възможност да се срещнат с вас на обяд, така че от името на моята група ви приветствам с добре душа и да ви кажа, че очакваме с нетърпение да работим заедно с вас през следващите 6 месеца на датското председателство. Вие повдигнахте няколко въпроса, цяла серия от въпроса. Аз ще засегна някой от тях. Говорихте за зелената политика. Аз разгледах списъка относно усилията, инициативите на държавите членки. Повечето са финансирани по вторията стълб. Виждам, че Дания има водеща роля по вторият е, стълб. Тя има по-малко 40 евро на хектар, Италия има повече, е, три пъти повече, Австрия 27, Словения 2000, 274. Така че виждаме различията не само по първия, но и по втория стълпа. А моята родина Бавария, цифрата за зелена политика е малко над 200 евро. С други думи, една от задачите, които ви предстои да а, изпълнявате като министър, е да коригирате слабостите в тези области, където не е направено особено много. И аз едновременно с това ще кажа, че а, Дания е страната, в която е направено като че ли най-малко в тази област. В моя доклад за Европейския парламент постоянно присъства един принцип да я снижим, да елиминираме бюрокрацията. Всички ние смятаме, че замедалците в Европа и цялата обществена администрация, държавна администрация, чудесно може да работи без бюрокрация. Ние разчитаме на вас и на вашата подкрепа да се опитате да упростите процедурите, така че да можем да а, премахнем тази бумагщина. Ние всички си даваме сметка колко напрегнато економическото положение в Европа. Ние в замед... Комисията по земеделие а, Настояваме поне да не се, да остане същото финансиране, като в миналото, да не е по-малко. Така че ако в края на кращата бюджета бъде урязан с 10% за медалските производители, просто няма да разберат за какво се случва, ако 30% от тези пари отидат за бюрокрация. Значи трябва да положим усилия да повишим конкурентно способността на земеделския сектор. Дания самата се радва на много конкурентно способен такъв сектор. Аз не се съмнявам, че вие сте дълбоко ангажирана да продължи тази, това положение на висока конкурентно способност. Още веднъж искам да ви благодаря, че дойдохте при нас на такъв ранен етап от председателството. Желая ви много успехи и се надявам, че ще работите в дух на сътрудничество за изпълнение на разпоредбите на Лисабонския договор и че всички ще работим в интерес на европейските земеделски а, производители. Благодаря. Луис Алвес, имате думата. Благодаря, госпожо министър. Добре е дошла в парламента. Аз също бих желал да ви благодаря за това, че отделихте време да се срещнете с нас. Лежи си, че бихте, че ще желаете да работите по един неформален маниер бъдеще. Ние наистина можем да работим паралелно и в тясно сътрудничество, близо един до друг. Няколко проблеми, няколко въпроса по датската програма. Много е амбициозна, стегната и амбициозна. И да се надяваме, че ако успеем да отметнем всички а, точки, ние ще сме направили значителен напредък в а, в работата за, една устойч... за едно устойчиво земеделско производство в Европа и конкурентоспособно и че ще постигнем всички а, тези цели. Сега на няколко конкретни въпроса. Мисля, че някои от въпросите наистина са съществени. И там трябва да постигнем политически консенсус между съвета и парламента. А това, според мен, са бюджетните разпоредби. Аз бих желал да попитам госпожа министъра. Удовлетворена ли сте от бюджетни, разписаните бюджетни средства? И вторият ми въпрос, доста сложен, се отнася до пребалансирането, постигането на нов баланс между държавите членки. И съм съгласна с казаното от господин Дес, че трябва да възприемем един всеобщ глобален подход, тъй като трябва да отчетем как, как стоят нещата между двата стълба. Някои държави членки получават повече по единия, отколкото по другия. И аз питам госпожа министра дали е съгласна с разпоредбите, предложени от комисията, защото нашата гледна точка, моята гледна точка, че е доста амбициозна. Това, което според мен трябва да направим, да изгладим различията. Но аз не смятам, че това, което прави комисията е правилният път, правилният подход към това. Защото има някои намалявания за някои държави членки. Всеки иска да повече средства да отидат към собствената му а, страна. Това може да е в ущърп на общата ОСП. Ако преговорите върват по този път. Така че надявам се, че всички заедно ще успеем да постигнем договореност по принцип, че ще изнамерим една подходяща формула. И последния въпрос – Знам, че вашето правителство, председателството е особено чувствително към темата озеленяване. И въпросът е дали може да постигнем това озеленяване. Какво смятате за предложенията на комисията? Приемливи ли са според вас? Има ли Мегдан за подобряване или за радикални промени? Благодаря. Благодаря, Луис. Джордж Лайан имате думата. Благодаря, господин председателю. Добре дошла, госпожо министър. Извинявам се, че не можах да присъствам на обяда с вас, но колегата ми от Швеция зае моето място. Разбрах, че е бил много приятен обяд е, в е, приятелска обстановка между председателя и вас много по-близки отношения в сравнение с предишни председателства. Наистина е бил приятен обяд. Сега, <laughs> към по-сериозни теми. Нека първо ви кажа, че приветствам приоритетното ви отношение към зелена ни политики, устойчиво развитие на вас и на вашето председателство, че под че изтъквате нуждата от диверсификация, от озеленяване. Някои хора като че ли е, има тенденция да асоциират е, тази зелени политики с повече бюрокрация. Аз не съм съгласен с това устойчиво производство в контекста на климатичните промени. Ние споделяме всичко това и очакваме с нетърпение да работим с вас. Имаме отлич, имахме отлични взаимоотношения с полското председателство. Срещахме се с министъра редовно, работихме фактически ръка за ръка по предложенията на комисията и се надявам и през едните 6 месеца да продължим същия дух. Бих ви попитал, какъв напредък очаквате по отношение на многогодишната финансова рамка, защото тя е ключов компонент на реформата на ОСП и решенията по тази реформа. Нашата комисия е на мнение, че не можем да, сме, да кажем да на една реформа, преди да знаем какво ще стане с а, многогодишната финансова рамка, колко пари ще се отделят, какви ще са приоритетите, което е важно в процеса на реформа. Значи, питам, смятате ли, че ще бъде направен значим а, напредък или ще има забавене? Също други въпроси. А, по отношение на хуманното отношение към животните, някои несъответствия в директивата за отглеждане на птици в клетки. Много държави членки не нямат законодателство, което да транспонира директивата, т.е. няма правна основа. Те са още в една друга система, пазарна система в Европа. Искам да ви попитам дали очаквате голям напредък в гарантиране на положение при тези държави членки, които са инвестирали милиони, а има такива, да бъдат в неблагоприятно положение, докато другите се опитват да наваксат и да ги, достигна, да ги настигнат. И по разни причини не са успели да изпълнят това, което се изисква. Няма да могат да изпълнят до дадения срок изискванията. А, сега за директивата за свинете и дали ще се постигне съответствие до края на тази календарна година. Ние тук виждаме, че много държави членки, много производители, при тях няма съответствие и а, мисля, че трябва да се упражни максимално въздействие, за да могат те да до с определения срок да са транспонирали изискванията на директивата и да гарантираме положение, при което всички свине се а, отглеждат при условия, които са, а, съответстват на хуманното отношение към животните. Значи, вашето становище за напредъка по време на датското председателство. Отново казвам, че разчитам на близки отношения и добро сътрудничество с вас. Благодаря. Джим Николсон. Благодаря, Джордж. Джим Никълсън. Благодаря, господин председателю. Малко ме изненадахте. Редица въпроси се повдигнаха, някои от тях вече са обсъждани. Със сигурност бюджет е един от основните въпроси, един от най-важните също така, няма как да се избегне. И а, в същото време за никой от нас не е ясно какво ще е бъдещето в това отношение. Друг един въпрос, който от години тревожи е непостоянството на пазара, това, което става на пазара. Аз бях докладчик по законодателния пакет за млякото и млечните изделия. Знаем, че се произвежда млякото, след това то се преработва, но нямаме никакъв контрол на това, което става след е, този е, процес, когато вече се стигне до търговската мрежа. Оттам идва а, нестабилността на пазара и това е един сериозен а, проблем а, при прогнозите. Аз по принцип вярвам в а, простите неща. Това съм го казвал и преди. И на, също подкрепям намаляването на бюрокрацията не смятам, че политиките за е, екосъобразност ще, ще се съпътстват от намаляване на бюрокрацията. Смятам, че ако тези политики залегнат в първия стълб, ще има повече бюрокрация, а не по-малко. Ще има повече кръстосно съответствие, повече проверки по фермите, по стопанствата с каква частота трябва да се посещават за проверки и стопанствата, не повече от веднъж годишно и наведнъж трябва да се проверява всичко и да се оставят на мира производителите да си вършат работата. за клетките вече се говори и по-рано, вече е средата на януари, знаем какво е положението. Тези, които не са а, изпълнили изискванията, още а, трябва да им се обърне внимание. Това е един въпрос, който се разглежда от гледна точка на хуманно отношение към животните. Смятам, че трябва да се повиши осведомеността и на потребителите, за да се насърчи изпълнение на тези изисквания. Потребителите трябва да знаят, че месото, което купуват, е произведено по хуманен начин. После. Продължаваме да внасяме в Европа огромни количества храна. А пък е, страните производителки е, изобщо не се стараят да отговарят на нашите стандарти за производство и за хуманно отношение към животните. Ние си затваряме очите пред това и продължаваме е, да принуждаваме нашите собствени производители да изпълняват тези строги изисквания. Така им връзваме ръцете. Това е абсолютно несправедливо. И а, това е причината, поради която много производители е, казват, че ОСП не работи в тяхна полза. Европейски производители. Има сериозни тревоги, госпожо министър, и свързани с сега водените преговори между Европейския съюз и Меркосур. Аз лично посетих Бразилия преди около 5 години и върнахме се зададохме Усъмнихме се всъщност в е, е, констатациите на комисията и в резултат от това е, спря поне временно да се внася бразилско месо. Нашите селскостопански производители вече не разбират защо позволяваме всичкия този внос и продължават да се водят преговори. Това не е приемливо и определено поставя в задънена улица производителите ни. Наистина не разбирам защо продължаваме да си затваряме очите за тези проблеми. Желая ви успешна работа през едните 6 месеца. Това няма да са леки 6 месеца. Знам, че и вие, и вашите служители се занимавате с много други програми и едва ли ще ви оставя много свободно време. Следващия оратор Мартин. Благодаря госпожо министър. И аз ви желая успех през следните 6 месеца. Мисля, че това от друга страна е хубаво, че само 6 месеца ще работите по, тези въпроси. Ние сме тук от години няма спасение. Чух, че е, подкрепяте новите зелени политики и има известен консенсус по отношение на това, че всички сме за. Но тълкуването на това какво те ще съдържат е по-спорен въпрос. Естествено, зелените политики в селското стопанство разбрахме са от значение, сериозно значение за Дания, но не навсякъде те имат същото значение. Също ще се... Отчетох, че дневния ви ред съдържа и въпроси свързани с вноса на храни. Тоест, не само, ние не само изнасяме храна, също и внасяме. Това е важно. А, например, не се обработва достатъчно земя за производството на фуражи. Споменахте и хуманното отношение към животните. Това определение определено е въпрос от голямо значение за обществеността но има сериозни проблеми при изпълнението на правилата за хуманното отношение. Е, така че не бива на всеки няколко месеца да излизаме с нови предложения, а просто да започнем да изпълняваме това, което вече е прието като правила. Има проблеми с това изпълнение и става въпрос за погрешното или недостатъчното изпълнение на голям брой регламенти. Също бихте искали, отчетох, да включите един важен за нас въпрос в, политич... в политическия си а, а, дневен ред антибиотичната резистентност. Само в Европейския съюз има 25 000 смъртни случая поради развита резистентност към антибиотици. А, това е а, въпрос, който пряко засяга сълскостопанските производители, най-вече животновъдите, естествено. 96% по проучвания от кокошките носачки са заразени И така мисля, че е много важно да предприемем решителни действия по въпроса за резистентността към антибиотици. И, това трябва да стане много успешно. Това има последици за хуманното отношение е, към животните в този все по-индустриализиран сектор. На предходното заседание а, е, говорихме за а, е, разхищението на храна. А, е, всъщност решихме 2012 година да бъде годината без разхищение на храна. Да, какво правим? Призоваваме и насърчаваме, при, насърчаваме производителите си да произвеждат все повече и повече храна, а в същото време 30-40% от храната се изхвърля. Нещо друго, което ме очуди по време на обеда и ще го спомена, защото и Алберт няколко пъти го зачекна. Казахте, че трябва да продължим хода на действие по а, зелените политики. Да, в много региони това е, е практичен и удобен ход на действие, но а, управлението на тези процеси не е навсякъде гладко и еднакво. Например, Бавария се справя доста добре. Това означава ли, че можем там да намалим усилията си и да ги пренасочим към Дания, например, където нещата не са в такъв напреднал стадий? Не мисля, че това е идеята на реформата. Трябва да се дадем смотка, да се дадем сметка, че е необходима екологизация на целия сълскостопански отрасъл в Европа. В противен случай ще сме изправени единствено пред недоразумение. Реформата трябва да бъде разработена така, че да се постигне равновесие в целия съскостопански отрасъл в Европейския съюз. не можем от една страна да имаме добре справящи се страни и региони, от друга страна такива, които продължават да замърсяват. Председателя, благодаря Мартин. Ще приключим с господин Агнио изказванията. Благодаря. Добър ден, госпожо министър. Никой няма да се очуди в тази комисия, като кажа, че ще говоря за яйцата. Някои от вас могат да си кажат, господин Агню, имате яйце на главата, защото всъщност трябва да получите яйце е, да ви замерят съседите, защото казахте преди 18 месеца, че е до края на миналата година Великобритания ще е в съответствие. Продължават да се използват батерийни клетки, въпреки че бяха забранени. А, не ставаше въпрос обаче за доброволни схеми тогава. А, също така имаше а, задръстване буквално в кланиците, а, да се от е, птици, които са негодни. Така, какво казват нашите производители, че агресивно се следят 32-те е, проблемни стада, с което е, драстично спадна популацията на кокошки и носачки у нас живо ме интересува това, което става в Чехия в момента в а, станциите за опаковане, когато постъпват яйца, които са внесени от съседна страна и те не съответстват на изискванията, чехите ги изпращат обратно през границата. В Великобритания нашия министр на замеделието твърди, че това не може да се направи, защото това ще е в нарушение на европейското законодателство. Но след като чехите го правят, аз не виждам защо британците не го правят. Та, на следващото заседание на а, съвета по селско стопанство. Много ви моля да кажете на нашите е, министри, че след като чехите го правят, и ние можем, можем да го правим. Защото птиците могат много лесно да се извадат от негодните клетки и няма нужда да има толкова брак. можете да го направите, може да се е, избегне целият този е, брак. Сега преминавам към реформата на е, ОСП, отделените за екологизация области. Аз лично съм, е, съм скостопански производител. Процент, процент, който трябва да се е, отдели за зелени политики са, е 7%. Е, е, аз съм отделил точно такива за е, живи пледове. Е, това е процент, процент и нещо. Друг е, процент и половина е, с е, ливади. А, ако, трябва, ако трябва да го докарам до 7%, трябва да спра да се занимавам с сълскостопанска дейност. Знаем, че има напаст от плевели, а, а, но мен ме насърчават да не плевя части от а, площа си, защото такава е политиката. А, друг въпрос, свързан с а, а, реформата на ОСП, отглеждането на повече от една култура. Има изискване, за, за да сте е, одобрен за определени плащане, да отглеждате поне три отделни култури. Това ще се отрази много лошо на дребните производители, най-вече животновъдите. Това го обясних вчера, но мисля, че ако убедите комисаря Чолос да дигне прага, до по-голяма площ, много по-малко хора ще бъдат отрицателно засегнати. Джордж Лайенс предполагам, че ще каже нещо за критериите за допустимост, но според нас ще има 18 месеца до 2 години неяснота по отношение на правилата това не е ясно как ще се е, отрази на младите селскостопански производители. В крайна сметка е, реформата има за цел да подпомогне именно тях. Председателя, благодаря господин Агню. Сега разполагаме с... Извинете, е, виждам, че са се записали 13 души в списъка да се изказват. Заповядайте първо господин Каньет, госпожа Каньети. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, пожелавам на датското председателство успех при преодоляване на предизвикателствата и при постигане на напредък в реформата на ОСП. Независимо от това, имам въпрос към вас. Неоднократно чувам, че една от целите на датското председателство, що се отнася до преговорите по бюджета на Европейския съюз, е да се постигне намаляване на средствата, насочвани към ОСП. За това искам да ви попитам, госпожо министър, дали бюджетът за ОСП също така ще бъде намален. Дали ще бъде по-лесно за председателството да се гарантират по-справедливите преки плащания и по-балансирана ОСП. В Латвия всички заинтересовани от съдбата на този сектор задават този въпрос – най-важното за нас е селското стопанство да получава по-справедливи плащания, не по-малко от 80% от медианните плащания за Европейски съюз. Благодаря, господин Тарабела. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо министър. Вие ни казахте кои са вашите приоритети, но има и други приоритети, например борбата срещу резките колебания на цените на хранителните продукти и суровините, които са продукт на селското стопанство. Искам да ви попитам дали трябва да се дадат повече права и възможности на производителите, защото те не са достатъчно добре организирани, докато хранително-вкусовата промишленост се концентрира все повече. Костопански сектор също се концентрира и консолидира все повече. Ние трябва да помогнем на древните производители – Аз бих искал да кажа, че цените на хранителните продукти и селскостопанските продукти се колебаят много рязко. Екстремните условия, климатични условия стават все по-често явление. така че намалява производството дори на основни хранителни селскостопански продукти. Какво трябва да направим в рамките на ОСП? Какво можем да направим чрез законодателството да намалим тези резки колебания в цените? Нещо, което удари изключително тежко по селскостопанските производители, особено древните селскостопански производители. Благодаря, господин Скота. След това колегата Дофман. Госпожо министър, първо бих искал да поздравя датското председателство. Надявам се, че ще работите успешно през следващите 6 месеца. Нашата парламентарна комисия винаги се стремяла към пълноценно сътрудничество с другите институции. Това е ключово за нашата дейност. За нас също така е от ключово значение да дадем възможност да се чу гласа на селхостопанските производители, които всеки ден работят, за да осигурят хранителни продукти на масите на всички европейски граждани. Очевидно, не можем да не използваме възможността за реформа на ОСП. Важно е да осигурим устойчиво екологосъобразно селско стопанство. Надявам се, че датското председателство ще може да постигне тези цели. Разбира се, може да има проблеми при формулиране на една ОСП, която да задоволява всички. Още веднъж успех на датското председателство. Благодаря. Сега господин Дорфман. Благодаря ви, госпожо министър. Бих искал да се спра на два аспекта, свързани с ОСП и след това ще премина към регламента за качеството на храните. Тук вече се говореше за това, че е необходимо по-справедливо разпределение на средствата в рамките на ОСП. Обаче тук не става дума само за разпределение на средствата между държавите членки. Необходимо е да се гарантира справедливо разпределение на средствата и в рамките на държавите членки между различните селски стопанства. В Италия имаме 20 региона. у нези региони, които получават най-малки плащания, получават 51 евро на хектар, докато други региони получават 10 пъти повече. В някои държави членки разликите дори са още по-големи. Следващият важен аспект е екологизирането. Бих искал да подкрепя казаното от колегата Дес. Необходимо е да обмислим дали е необходимо да укрепим вече съществуващия модел по втория стълб – за съжаление, някои държави членки и, за съжаление, и вашата държава нищо не правят, що се отнася до е, мерките за екологизиране по втория стълб, докато има държави членки, в които 40 до 50% от средствата по ОСП отиват за такива дейности. Така че е важно да се обмисли дали може би трябва да се работи само по първия стълб, за да се насърчава екологизирането. Според мен това е добро решение. Сега по регламента за качеството на продуктите, хранителните продукти. Аз съм докладчик по този въпрос. Важно е съветът да постигне напредък, особено в процеса на воден на триалога. Тук, разбира се, много важен е въпроса за ролята на организацията на производителите. Ако не постигнем съгласие, което да отговаря на целите и на парламента, и на съвета, не мисля, че ще постигнем съгласие на първо четене и автоматично ще преминем към второ четене. Вие накратко се спряхте на някои по-малки досиета, например това за винарския сектор – аз също съм докладчик по този въпрос и мисля, че трябва да решим този проблем колкото се може по-бързо, за да се адаптира сектора към сегашната ситуация. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, госпожо министър. Благодаря ви за вашето изказване пред нашата комисия. Надявам се, че цялата тази енергия, която виждаме, ще се превърне в конкретни резултати в края на датското председателство. Убедена съм, че в сътрудничество с нашата комисия ще можем да постигнем заедно с вас резултати. В момента тече е едно широко обсъждане на ОСП. Ние се стремим да направим нашата позиция много ясна и сме го правили това в контактите ни с съвета и с предишните председателства. Искам да ви помоля през цялото ваше председателство да помните за изключително важния момент, какъвто е разнообразието, многообразието на селскостопанската дейност в Европа. Селското стопанство в Дания е много по-различно от това в моята страна или в някоя трета държава членка. Така че необходимо е да се отчита тази специфика. Необходимо е да се отчита, че има различни въпроси и да отчитаме тази разлика между държавите членки и когато обсъждаме преките плащания, когато обсъждаме екологизирането. споделям поделям загрижеността изказана от нашия координатор на нашата социалистическа група за преките плащания. Ние знаем, че пред нас стоят нови предизвикателства. И повечето от нас в тази зала сме съгласни върху това, кои са нашите предизвикателства. Но що се отнася бюджета, ако нямаме достатъчно финансиране, което е гарантирано, за да бъдат продолени тези предизвикателства, ще ни бъде много трудно да ги продолеем. И освен това, господин Дофман говореше за пакета за качеството на хранителните продукти. Ние обсъждаме този въпрос през последните месеци. Ние го обсъждахме с полското председателство и съм убедена, че ще продължим това обсъждане и с вашето председателство. Вече установихме първите контакти. Искам да ви кажа, че работата вече е на много напреднал етап по това досие. Практически по 80% от текста на пакета за качеството на хранителни продукти вече сме постигнали съгласие. Все още не е решен въпроса с количествата. Затова искам да помоля председателството да положи усилия за да улесни воденето на този дебат, да се улеснят и подпомогнат преговорите с съвета. Така че да стане абсолютно ясно по какво сме съгласни, по какво не. Но най-важното е да се започне дебата, защото ще бъде практически невъзможно да се постигне съгласие на първо четене Надявам се, че ще се слушате в думите ни и ще осигурите добро сътрудничество. Що се отнася до кокошките, разбира, съм загрижена от това да има хуманно отношение към тях, но кокошките не са единственото животно, за което трябва да сме загрижени. Например, трябва да мислим и за овцете. И когато говорим за спазване на определени условия, то електронната маркировка на овцете е дори един предмет на един по-стар регламент, отколкото е регламента за сълскостопанските птици. Необходимо е регламентите да се спазват в целия Европейски съюз. Господин председателю, отново като другите в членове на комисията, бих искала да благодаря на госпожа министъра за нейното експозе. Малко бях разочарована, че нямаше повече подробности в представянето. Мисля, че на този етап ние в комисията обсъждаме ОСП вече две и половина години и поради това има много е, изразени становища и ни искаме малко повече идеи, повече инструкции, насоки, така да се каже, когато обсъждаме този въпрос. Въпреки това, ще се спра на няколко от вашите бележки. Вие говорите за една упростена политика. През последните години и месеци аз разговарям с а, земеделски стопани в Северна Ирландия. Те гледат на предложенията на комисията като изключително сложни, донасят повече администрация, налагат по-голямо бреме на фермерите. Ние искаме през следващите няколко месеци. Какви са идеите на датското председателство за упростяването на ОСП? Ние говорим за това, като че ли търсиме свещения грал. А, ние, а това, което ни трябва е една ОСП, която лесно се администрира и не слага а, административно а, бреме върху стопаните. За това аз искам да чуя положителни идеи от председателството относно опростяването на ОСП. Също така в контекста на зелените политики, това е бъдещето, казахте вие. Не искаме да знаем. Аз искам да знам. И стопаните, които представлявам, искат да знаят. Вярвате ли, че тези мерки трябва да са, мерките по озеленяването трябва да са в първия стълб? Смятате ли, че те действително ще насърчат една по-добра околна среда? аз вчера приведах доводи в този комитет, тази комисия, че всъщност те ще са трудни за осъществяване от стопаните. А в Ирландия имаме малки стопанства и се идва от оборота такова. Това понятие ще бъде крайно рестриктивно за нашите земеделски производители. Аз искам да чуя от вас вашето мнение. Мой, нашите стопани искат да чуят дали имате а, а, дефиниции а, по тези въпроси какво значи перманентно пасище, какво значи много повече от една култура да се отглеждат и Аз съм съгласна с вас и мисля, че замеделието трябва да бъде стимулирано да изнася, да има отворени пазари, но същевременно а, искам да знам вашите становище относно търговските сделки. Дали това няма да е на, за сметка на нашето замеделие в контекста на предложението за Европейски глобализационен фонд? Какви са причините да се включи замеделското производство в този фонд? Комисията казва, да, може би наистина ще бъде в ущърп на земеделското производство, но искаме да чуем и вашето становище, становището на датското председателство. Ще спра тук, макар че имаме, а, имам още въпроси, които ни вълнуват. А, а, директивата за а, кокошките носечки, а, разпоредбите за овцата и така нататък. Също положението с ГМО но много малко насоки ни се дават в тази област. А това са много трудни, сложни въпроси, които наистина поставят пред всички нас предизвикателства. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Гарсия. Благодаря, господин председателю. Благодаря на госпожа министъра за това, че говори пред нас този следовят за приоритетите на датското председателство. Един от най-важните е бъдещето на ОСП и хуманното отношение към животните. По втория въпрос, нека спрем да се самозаблуждаваме и да приложим научните подходи към хуманното отношение към животните. Европейските институции до сега само изработват и приемат регламенти, които като че ли са, почиват на суеверие а, и много трудно се изпълняват практика, на практика. А що се отнася до другия въпрос, по който говорихте, ОСП, аз съм много загрижена, защото аз съм от държава членка, където бъдещата ОСП е бъдещето на много семейства, на много многобройни семейства. И по тази причина бъдеще, защото бъдещето на ОСП ще реши дали техните стопанства са жизнеспособни или не. Говорите за зелените политики, озеленяването в контекста на ОСП, но има условия за това – и смятаме, че не е приложимо към а, производството на маслини, на ориз, там където се използват парници. И това ще рече, че ще бъде неприложим, а, включително и по големи, големи територии в моята а, държава. Ще бъдат по-подходящи за Северна и Централна Европа. а всъщност трябва да, да се разгледаме нещата в контекста на цяла Европа. А, също маслинено масло, зехтин, референтните цени в контекста на ОСП. Те са устарели, тези референтни цени много ниски са. Секторът е изправен са пред големи трудности и ние не му помагаме по никакъв начин. А когато се опитваме да им помогнем, всъщност им поставяме бариери пред частната инициатива. Трябва да отчетем факта, че конкурентните органи в много държави, органите за защита на конкуренцията, просто а, не ги е грижа за производителите, за, за малките производители. Има един доклад за най-отдалечените региони. Това е въпрос към Комисията по рибарство, но и там има въпроси, които са много жизнено важни за фермерите в най-отдалечените региони. Благодаря. Благодаря, госпожо Гарсия. Сега вице-президента Полсен. Благодаря, госпожо министър. И добре дошла при нас. Говорихте за хуманно отношение към животните, за резистентност към антимикробни средства, въпроси, които сме дискутирали на различни срещи многократно и няма да се спирам да ги повтарям, макар и да съм докладчик по стратегията за хуманното отношение към животните. При днешният дебат най-много ме вълнува въпроса за бюрокрацията. Дали ние не генерираме повече бумагщина, отколкото до сега? И а това, което искаме, е едно законодателство, което е ясно, което ще помогне на нашите земеделски производители да си вършат работата. Те, няма, те не са секретари на комисията. И в този контекст на моите страхове от увеличаване на бюрокрацията, смятам, че трябва да дадем възможност по-голяма свобода на всеки отделен стопанин. Трябва ни, макар и да ни трябват иновации, експерименти, нови технологии, нови, ново оборудване и нов а, начин на мислене. Но трябва да гарантираме че всеки един отделен фермер на север, юг, запад в рамките на Съюза може да претвори идеите си в, на практика. А това в момента не е възможно. Хората получават помощи. Знаем също, че сега сме връхлетени от сериозна финансова банкова криза с безпредседентни мащаби нещо, което ни напомня 300 години на, 9, на 20 век. Дали може малкият производител да заеме пари от банка при приемливи условия? В Швеция, например, в средата на 80-те години имахме нещо, което се наричаше гарантирани заеми. Държавата беше гарант – на тези заеми, така че да даде възможност на хората да вземат земя на лизинг при, с прилични условия. Това са нещата, над които трябва да се замислим. Това до голяма степен се включва в регионалната политика, но аз смятам, че над всичко това трябва да надграждаме. Ще ви дам два примера. Знаем, че доброто животновътство помага на стопаните. Добре организираното, когато е по-разходосъобразно – и е важно да бъде в съответствие с здравните стандарти за населението. Създаване на нова система в животновътството, в животновътството било за отглеждането на а, говеда или на овца или на кокошки, това струва пари, скъпо е. А за меделието е наша споделена отговорност наред с климатичните промени, енергийната ефективност. Ние добре знаем, че съществуват познания, технология, оборудване. Знания, които могат да гарантират самозадоволяването на независимостта от енергийни източници също. да се използват отпадъците от земеделската работа, за да се намали използването на изкопаеми горива. Земеделския сектор така ще може да намали отпечатъка си върху въглеродните емисии в глобален мащаб. Това са възможни иновации. И те могат да бъдат Приведени в действие. Сега. Аз бих искал всички ние да имаме възможност в контекста на бъдещето на ОСП да видим къде нещата буксуват и да имаме повече свобода. Благодаря. Благодаря, господин заместник-председател Олсен, Бита Фриден. Благодаря. Радвам се, че имам възможност и аз да говоря днес, още в самото начало на вашето председателство. Като ви слушах, виждам, че доста високо сте вдигнали летвата, което е хубаво. Но искам да споделя някои моите тревоги, що се отнася до изпълнението на директивите. Има големи различия между отделните държави. И това става все повече проблем в контекста на конкурентоспособността тук. Ако нарушим конкурентоспособността, ако направим, ако имаме провали, да речем, в маркирането на овцете, това ще бъде удар по конкурентоспособността на дадения сектор. Това се отнася до закрилата на животните също. Много често за нас е доста трудно да, да гарантираме една единна основа на законодателството в Съюза. Това дава а, поводи за големи различия. А стопаните се опитват да спазват правилата и в резултат губят конкурентоспособността си. Всички мерки, за които говорим, също водят до повишаване на разходите. Кой плаща за тези, за по-скъпи е, методи? а фермерите искат да имат средства за реинвестиране. И то в разумна времева граница. Въпроса за това дали е иновацията, прогресът не, не биха били врагове на Европа в някакъв смисъл. Трябва да експериментираме, да опитваме с новостите. Как можем да се надяваме, че ще сме лидери на световния пазар – когато и отляво, и отдясно ни настигат. И още нещо, което не можем да си позволим в сълскостопанския сектор. Ако погледнем целия пакет, виждаме, че що се отнася до бюджета, до многогодишната финансова рамка, финансовата криза, разбира се, оказва въздействие и всъщност не се знае какви суми ще са на разположение на замеделския сектор и от практическа гледна точка. Финансовия сектор трябва да спазва стрикни правила. Няма смисъл да си правим амбициозни списъци от задачи, които трябва да изпълняваме, защото няма пари да ги изпълним. Трябва а, да, да правим съвсем така материално осъществими предложения. Вие говорихте и за трудностите по прилагането, а това осложнява и затруднява нещата. И още нещо, което, при което трябва да сме много предпазливи, това са зелените политики. Вие ясно казахте, че искате по-голяма гъвкавост, а не повишаване на бюрокрацията. Обаче, Дания, може би, може да каже да бъде президента, който ще каже, че а, зелените политики са по-добре да останат в а, първият а, е, стълб. В контекста на ситуацията в различните на земеделски сектор в различните държави. Стопанствата а, и в източните региони се различават от тези на Запад, но трябва да намерим една единна структура и юридически, правно да ги вкараме в първият е, стълб. За сега изпитваме трудности и в, на север, и на юг. Е, изток-запад, но това, което казаха и колегите преди мен, първата стъпка трябва да, да се постигне хармония най-напред в отделните държави членки. Радвам се, че започнахме да говорим, макар и в така най-общо, как да преодолеем тези трудности и да изпълним с успех стратегията 2020. И диску... тези дискусии по пътната карта доведаха до големи противоречия в а, а, Германия. Хич не ви завиждам за работата, защото тя е много трудна и огромен обем ви предстои. Благодаря, Брита. Давам думата на господин Шалдемос. Благодаря, господин председателю, госпожо министър. Добре дошла в Европейския парламент. Казахте, че е, няма да могат да, няма да имат много време да се наспиват вашите служители. Предполагам, че и, и за вас въжи това, защото а, е, датската програма, програмата на датското председателство е доста амбициозна, но за, това е нещо, за което трябва да ви благодарим. Трябва ни амбициозна програма в тази област, защото определено са заложени на карта много различни интереси, много различни а, е, възгледи има по нашите въпроси, но ни трябва по-добра нова сълскостопанска политика и по-зелена сълскостопанска политика. Първи въпрос. Какво смята председателството за разхищението на храна? казах, казвали сме и сме поставили една норма да се намали наполовина изхвърлянето на храна до 2020 година. Споменахте антимикробната резистентност. Но а, председателството предвижда ли а, в тая връзка а, забраната на а, продажби на медикаменти от страна на ветеринарни лекари? такива, които те самите предписват. Това може да бъде един начин за разрешаване на проблема. И накрая много колеги засегнах проблема за различните темпове на изпълнение на законодателството за хуманно отношение към животните в Европейския съюз. Датското председателство ще се опита ли да проведе дебати в съвета за това как в бъдеще да се уверим, че е, регламентите и изобщо правилата се довеждат в действие, се изпълняват по последователно и по-бързо. Това е много важно, защото има много а, регламенти в тая област, а държавите членки а, е, все още не са ги изпълнили. Много от тях. И накрая благодаря ви, че а, дойдохте да говорите с нас. Благодаря ви за а, диалог, диалога, който а, подемате. Председателя, благодаря. Господин Гер има думата и след това Елизабет Егел. Благодаря. Добре е дошла, госпожо министър. В един много вълнуващ момент идвате при нас. Надявам се е, да продължим да разписваме реформата на ОСП е, и да следим за това тя да върви в правилната посока. Няколко въпроса имам, няколко бележки. Първият ми въпрос е следния. Кога ще имате яснота за това дали ще сте в състояние да ни предоставите повече средства? Знам, че сте представители на държава членка, но очакваме да получим а, ангажименти, да се поемат ангажименти от страна на държавите членки за средствата, които ще се отделят. Много се радвам, че казахте, че а, ще работите за намаляване на бюрокрацията. А, искам да ви помоля в никакъв случай да не забравяте това. Всичките ви усилия трябва да са насочени към опростяването и намаляването на бюрокрацията. Също искам да ви помоля да не губите от поглед значението на хармонизацията. Много колеги ги казаха ясно, че е, това е въпрос, който има нужда от специално внимание, защото много различни области се включват в общата сълскостопанска политика, в това число преките плащания. Според нашите сълскостопански производители, е, така им изглежда нещата, че предната реформа още не е приключила, вече подемаме следващата, а действа пагубно на доверието в политиката. Спомена се хуманното отношение към животните и проблеми в изпълнението на изискванията. Слага се край на батерийните клетки тази година. Знаем, че около 12% от страните все още не са изпълнили това изискване и голяма част от производството не е в съответствие с новите изисквания. За съжаление, това се отразява на доверието в нас, като политици. Да, ние приемаме нови регламенти, нови директиви, но всъщност сигнала, който отправяме е, че не успяваме да ги изпълним. Това е директива, която е прията преди 12 години. Преди 12 години сме взели решение по този въпрос и все още това не е изпълнено. Тъй, че искам да ви попитам а какво ще направите, какво можете да направите, за да а, постигнете по висока степен на уеднаквяване. Председателя, благодаря. Елизабет е предпоследния оратор. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, благодаря, че се отзовахте на поканата ни да говорите пред нас. Искам да попитам какви са ви а, впечатленията от това заседание – какво смятате, че можем да направим, за да създадем една по-справедлива система? Много се радвам, че подкрепяте е, зелените политики и устойчивия растеж. Това, което ме интересува е по отношение на вашата страна, Дания. Много уважавам това, което е, правите, но искам да знам в е, е, Дания какво сте направили, какво сте свършили по изпълнението на правилата в тази област сега имаме зелени политики в първия стълб и агроекологични мерки във втория стълб. По какъв начин осигурявате хармонизация? Споменахте продоволствената сигурност и защитата на потребителите. Засегнахте и а, резистентността на антибиотици. Какви са намеренията ви в областта на защитата на потребителите? защото има доста тревоги по отношение на ползването на антибиотици в селското стопанство. И накрая споменахте плана за действие за хуманно отношение към животните. Видяхте колко от депутатите е, подкрепят включването на хуманно отношение към животните в реформата на ОСП. Мисля, че трябва а, този въпрос да се следи много внимателно. От името на е НП. Също трябва да заявя, че това и за нас е много важен въпрос. Съгласен съм с госпожа Паусън. Нека обаче за, че, взема, вдигна въпроса за примера за кокошките носачки. До сега данакоплаците ни обвиняват за това, че е, много е, снисходително подхождаме към е, прилагането в действие е, на практика на е, законодателството. Така че е, след като ще се пише нов план за действие за хуманното отношение, може би е, ще можем да издадем някои препоръки. След приемането на Лисабонския договор, всъщност можем да минем отвъд е, старите критерии за ползите е, на е, земеделските производители във връзка с е, хуманното отношение. Благодаря, Елизабет. Спиро, Спирос Данелис е последния оратор, който ще вземе думата. Благодаря. А, благодаря ви, госпожо министр. Желая ви успешна работа по време на ротационното председателство на съвета. Ще повдигна един въпрос, който до сега не бе зачекнат. Според мен той е от голямо значение, както като нещо емблематично, така и от материална гледна точка. Става въпрос за биологичното а, разнообразие и защитата на видовете. Това е нещо, което също отразява и а, въпроса за културното наследство а, на Европейския съюз. Една идея, която ме тревожи, винаги ме е тревожила, че е, е следната. Нашето поколение днеш, днешният човек има определени е, привилегии. При 10 000 е, години в палеолита е, са се контролирани, контролирали по някакъв естествен начин природните блага и ресурси. Само, че това е една традиция, която ние сме е, изгубили. И много малка част от това наследство, това знание е все още е запазена. Сме запазили. Така че е, селскостопанските производители в днешно време не могат да, да контролират производството си. И това, което ще дадем в наследство на децата си, не е нещо особено положително. Те няма да могат е, да се наслаждават на плодовете, на земните плодове, домати, краставици, както ние се радваме на тях. Това е много важен въпрос. Не винаги се зачеква. Вие смятате ли, госпожо министр, че по време на вашето председателство вие ще можете да предприемате първите стъпки за създаване на банка за семена, която да цели защитаването на биологичното разнообразие? за да се защити разнообразието на а, растителни видове на планетата. Да се пазят видовете. Благодаря, Спирос, за въпроса, каза председателя, а благодаря на всички колеги, които взеха думата. Както виждате, Мете, въпреки факта, че вече сме разговаряли с вас, продължават да постъпват коментари и въпроси. Знам, че има голям разнобой в това, което се чува като изказване в съвета, 27 държави членки, но при нас нещата са още по-разнообразни понякога. Благодаря ви, господин председател. Разбирам защо са били казани толкова много думи. Това е така, защото темите са много важни. Вие всички поставихте изключително важни въпроси за нашето по-нататъчно обсъждане. Обеден съм, че дълго време можем да обсъждаме тези въпроси. Това е така, защото трябва да намерим решение на всички проблеми. Аз споменах проблеми, които и вие споменахте. Трябва да намерим общи решения за тях. Смятам, че трябва да осъзнаем, че живеем във времена на финансова криза. Това означава, че трябва да намерим нови решения – много ясно осъзнавам факта, че ние трябва да намерим решения, които ще ни позволят да вървим напред. Не ни трябват решения от вчерашния ден. Имаме нужда от нови решения. И кои са тези решения? Точно това ще обсъждаме заедно с вас. На къде смятаме, че се насочваме ние? На къде се насочва света според нас? Трябва да осъзнаем, и вече някои от вас говореха за това. В един момент ще изкажа личното си мнение, но искам да ви кажа, че аз в момента представлявам председателството. Аз в момента не съм датски министр, въпреки че съм датски министр. Но аз идвам в Брюксел и се запознавам с всичко това, което вие очаквате от Дания. Председателството трябва да бъде лоялно, трябва да търси общ език а не да носи във в със своите собствени древни проблеми. Разбира се, някои избиратели в Дания не са съгласни с това, но моята цел е да направя точно това. И за това ще отговоря на вашите въпроси и задания, но, но няма да говоря дълго за това. Това е така, защото ние живеем в един глобализиран свят. Точно към този свят трябва да се приспособим. Да, ни внасяме, но също така и изнасяме. И много от износа ни е основан върху, им, върху вноса. Въжи обратното. Затова трябва да помислим какво можем да направим, така че да оцелеем в условията на един глобален пазар. Какво точно можем да направим? Това е въпросът, който трябва да си зададем. Смятам, и економистите от Организацията за економическо сътрудничество и развитие смятат така. И аз съм съгласна с тях, или може би те са съгласни с мен, че ние не можем да се състезаваме на един глобален пазар – предлагайки ниски заплати. Но ние можем да се конкурираме с останалия свет, като предлагам високо качество, иновации, високи стандарти, нови продукти. Това са неща, които можем да направим. И разбира се, трябва да имаме устойчива економика. Това означава, че трябва да запазим и малкото производство, малкото регионално производство – ние можем да осигурим едното и другото, и по-масштабното, и по-малко масштабното производство. Мисля, че е много важно това, което беше споменато от няколко от вас, а именно, че трябва в всички държави членки следва да се изпълняват едни и същи правила – мисля, че най-важният въпрос за е изпълнението на законодателството е свързан с изпълнение на законодателството, отнасящо се до хуманното отношение към животните. Ние имахме такова обсъждане в съвета и ще имаме обсъждане също така за свиневътството и законодателството, свързано с свиневътството помолихме комисията много стрикно да подхожда към държавите членки, които не изпълняват законодателството. И Европейската комисия ни каза, или тази сутрин, или вчера след обед, че вече са започнати наказателни процедури срещу 14 държави членки във връзка с изпълнението на законодателството за условията, при които се намират кокошките в птицефермите. Смятам, че всичко това е защото гражданите изискват хуманно отношение към животните. Парламентът казва, че трябва да се изпълнява законодателството. Съветът иска да се изпълнява законодателството. Сега трябва да го направим. И един от отговорите за бъдещето е, че когато ние предлагаме регламент, който изисква 12 години за изпълнение, ние го правим, защото ние искаме да създадем по-добри условия за бизнеса. Искаме бизнеса да може да се приспособи към новите условия и съответно даваме и повече време, за да може да се приспособят селстопанските производители. Обаче, що се отнася до хуманното отношение към животните, ние трябва да извършваме проверки и трябва да следим да се изпълнява законодателството във всички държави членки, защото ние смятаме, че не може да има различни условия за селскостопански производители, които в крайна сметка са конкуренти помежду си. Това въжи и за Европейския съюз, и за селскостопанските производители е, извън Европейския съюз. На конференцията по хуманно отношение към животните ние ще разгледаме някои от предложения на от предложението на комисията за показателите, отнасящи се до хуманното отношение към животните. Може би някои от проблемите ще могат да бъдат решени, така че потребителите да получат това, което те изискват, но също е важно да се въдат и показатели. Знам, че датските животновъди произвеждат свине, които след това постъпват на пазарите на Обединеното кралство и за това те трябва да отговарят на стандартите за хуманно отношение към животните, въпреки че това прави производството по скъпоструващо Тук беше казано, че трябва да основаваме нашите решения върху научно доказани факти. Да, разбира се. Ще кажа нещо лично. Аз израснах на село. Учих за агроном. Работих в Министерството на селското стопанство, преди да премина на работа в Министерството на по защита на потребителите. След това работих като депутат. Но аз през целия си живот съм живяла с проблемите на селското стопанство. Абсолютно, абсолютно съм убедена, че европейските селскостопански производители са в състояние да постигнат напредък, да се придвижат напред. Обедена съм, че те ще могат да дадат своя принос за добруването на нашето общество, дори и във времена на криза. И ние трябва да им помогнем. Трябва да им помогнем да се откажат да правят това, което те са правили вчера, а да правят това, което утрешния ден изисква от тях. Това е моята лична гледна точка. Възоснова на опита ми и образованието ми смятам, че има бъдеще, но трябва да помогнем на селскостопанските производители, за да им осигурим това бъдеще. Понякога се казва, не, ми каз... не казвайте на селскостопанските производители в Дания, че съм го казал, понякога обаче помага и да сме по-твърди. Така че, когато се стигне до конкретни предложения на председателството, например дискусията за първи и втори стълб, ние ще проведем такова обсъждане през март. Когато обсъждаме преразпределението, важно е да обсъждаме това не само в контекста на първи стълб, трябва да включим и втори стълб, защото тези неща са свързани помежду си. И е, това е едно от важните обсъждания. Също така предстои обсъждане на екологизирането, защото има хора, които казват, че има проблеми с екологизирането в рамките на първия стълб. Това е едно предложение. Може да има и друго предложение. Да увеличим менюто на предлаганите мерки за екологизиране по първи стълб. По този начин ще можем да постигнем повече, що се отнася до аспекта екологизиране. Кое е сложното в Европейския съюз? Да се намерят едни и същи елементи на екологизирането в 27-те държави членки, които имат различен климат, различна почва, различни условия и традиции, различни езици, но така или иначе, независимо от различията, ние трябва да работим заедно. Ние трябва да потърсим общ език, трябва да потърсим кое е общото и да помислим за повече възможности за мерки за екологизиране, да създаде едно меню, от което да може страните да избират. Обаче най-важно тук да не се изкривява конкуренцията. Това е изключително важно. Така че това са само някои от обсъжданията, които можем да проведем. Можем да обсъдим разпределението на средства между държавите членки, както вече споменах. И някои от вас, уважаеми евродепутати, споменахте и вътрешното разпределение във всяка една държава членка. Но искам да ви кажа, че този въпрос е особено сложен защото това се решава от самите държави членки. Така е било и преди. Всяка държава членка решаваше сама за себе си, така че това е нещо, което е много трудно да променим. Поне това е моето виждане. Е, господин, председател, господин председател, виждам, че сте съгласни с мен. Благодаря ви за това. Просто трябва да решаваме кои битки да водим. Някои от вас казаха, че аз съм много амбициозна. Аз съм наистина амбициозна, но все пак трябва да гарантираме това, че избираме точно кои битки да водим. Някои почитаеми евродепутати говориха за биологичното разнообразие. Аз съм съгласна с тях, че това е важно. Нашето наследство наистина е важно. За нас е отрешаващо значение да запазим нашето наследство да осигурим това, че нашите традиции, нашите ценности могат да бъдат запазени. Това въжи и за биологичното разнообразие. И то, биологичното разнообразие не е важно за нас само защото сме подписали конвенции за биологичното разнообразие, но просто защото за всички нас то е важно. То е важно за да запазим качеството на живот което може да се различа в нашите страни, дори в рамките на отделните държави. Така че тези 7% от екологизирането също така е нещо, срещу което възразяват редица хора. Може да се окаже, че тия 7% да не бъдат насочени към отделно селско стопанство, но към региони. Ние можем да обсъдим това защото може да има по-големи територии, които да получават тези 7% и да създадат биологично разнообразие в тези територии. Не искам да кажа, че цяла Ирландия трябва да спре всяко производство и всичко трябва да отиде в Германия, къде ще се произвеждат стопански продукти. Но за малки страни, като Дания, където имаме много водни площи, Имаме проблеми с промените в климата. И ние можем да помислим дали да не създадем повече пасища. И по този начин ще осигурим тези 7% и да произвеждаме съвстопански продукти на една висококачествена обработваема площ. Ние трябва да помислим за това, как да реализираме предложението на комисията, как да изберем онези предложения, които са осъществими на практика. Не знам точно как ще завършат нашите обсъждания, но ви обещавам, че ще положа максимални усилия да намерим общи решения, да намерим решения, които да ни помогнат в бъдеще. И се ангажирам с продължаване на диалога с вас. Аз вече го казах, ще го кажа отново. Ние имаме историческа възможност, но и историческо задължение да намерим общ език по реформата на селското стопанство. Ние трябва да го направим, ние искаме да го направим, така че нека да започнем работа. Нека Европа да работи. Благодаря ви. Благодаря. Мете. Много ясни отговори дадахте. И предложихте храна за размисъл. Благодарим ви за откровеността и високото качество на презентацията. Ние очакваме да работим с датското председателство, така че да намерим тази обща почва за сътрудничество. Дебата беше чудесен, политически дебат, различни гледни точки и един единен дух за всичко това. Благодаря на всички. Кратка пауза, за да изпратим а, а, министера, след което ще продължим с останалите точки от дневния ред. Ça, hein. Parce que comme on n'a pas d'hiver. Euh... C'est ça. Donc c'est en fait visiblement un moucheron qui. J'ai pas Колеги, dobbiamo riprendere i lavori. Колеги, да продължим работата си. Ако побързаме, може и да свършим по-рано. Точка 11 от дневния ред географски указания на ароматизирани лозаровинарски продукти. Докладчик е Херберт Дорфман. Това предложение упростява сегашното законодателство, като въвежда подобрения, които правят разпоредбите по-лесни, по-прости. Ще дам думата на докладчика да изложи становището. Ако комисията желая, може да се изкаже. Благодаря, господин председателю. Ще говоря италиански, защото темата е много италианска и голям дял от лозята в Европа се в Италия. Малко Хлъзгава е темата и за това най-напред ще дам обяснения. Трябваше да изготвим становище за географските указания на тези продукти, но сме в процедура на съвместно вземане на решение като а, Комисия по замеделието. Искам да изтъкна, че ароматизираните вина а, са три, а, се разпадат на три групи. Първо, вината, които се произвеждат с, а, при 16 градуса алкохол, следващата е 15 аперитиви. Тоди подативите виниколи. С 50% обем на алкохол. Италия е голям производител. 70% се падат на Италия. Има про известен дял и Испания и Германия също. Няма други значими производители в Европа. Това е предложение за изменение на законодателството, но не драматично изменение. Знаем, че трябва да има а, уеднаквяване с а, Лисабонския договор. И най-трънливият въпрос тук е са делегираните актове и това, което се очаква от нас е да решим, да вземем решение. Ароматизираните вина – могат да се произвеждат само с обем на алкохол. Определен. Има и други технологии, ферментация и така нататък. Всичко това са технически подробности, но има и политически аспект темата. Това трябва да е трапезно, европейско трапезно вино. и за целите на Европейския съюз. Такава е правната дефиниция. Цял раздел на становището е посветен на географските указания. Ние ги познаваме. Тук те се отнасят до ароматизирани продукти. Ако се вгледаме в цифрите за производството, виждаме, част, че често големи имена, големи фирми, като Мартини, например, са монополисти в това производство. И по-малко внимание се отделя на географските а, указания за нормалните вина. Това се дължи на факта, че ароматизираните вина се произвеждат по много стриктна рецепта, която не се разкрива пред а, широката публика. Въпреки това, може би има интерес от страна на Испания и други държави, или като Германия, И такава една възможност е, е интересна. Тоест е, да се прилага практиката като при обикновените вина. Практикаменте il contenuto della, della, della proposta della Commissione. С няколко думи, това е съдържанието на предложението на комисията. Мисля, че политическият дебат ще се съсредоточи именно върху това да се уеднакви с изиск... разпоредбите на Лисабонския договор. Сега очакваме вашите изказвания, госпожа Гарсия. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на господин Дорфман за представането на становището което предлага промени в правилата и пояснява някои понятия. Например, указанията, происхода, етикетирането, условията за географските указания. Трите категории – ароматизирани вина, ароматизирани напитки и коктейлите, третото, трябва да отговарят на някои изисквания. В моята страна поне ние приветстваме так горещо това предложение. Мисля, че и в Италия, в Франция е същото, защото и тези две държави са заинтересовани. Целта е да се подобри качеството и характера на законодателството, така че да се насърчи използването, производството на ароматизирани лузаро-винарски продукти. Много технически изменения са предвидени и аз мятам, че те ще помогнат да стане ясно, че добавянето на алкохол, например, е, е факултативно също така и използването на естествени продукти за влагане на аромат. Но ви благодаря много за това, че ни дадахте възможност да кажем и нашите мнения по предложените поправки. Благодаря. Микрофона на оратора. Благодаря, господин председател, господин... благодаря, господин Дорфман, за доклада. Имам някои е, въпроси по същество. След като се запознах с документа, той е доста обемист и тежък. Ако правилно съм разбрала казаното от господин Дорфман, той като че ли предлага ние просто да помогнем да се изменят някои части на това предложение – обективните принципи, основните разпоредби за етикетиране на ароматизираните вина, защитата на закрилата на географските указания, ще бъдат решени от самия законодател. А, знаем, че самия парламент е законодател и тук става дума и за а, процедура за съвместно вземане на решение. Това, което ми прави впечатление, са националните предварителни процедури. Например, държава членка може да отхвърли географското указание, ако реши, че то не е спазено. И този текст порежда въпроси. Може би аз бих могла да ви запитам, какво ново ви има тук? Дайте ни някои подробности по отношение на географските указания. Знам, че има нови разпоредби, нови неща, които произхождат от новото, новата заповед за пазара на вино. Но обяснете за какво говорим тук, за технически разпоредби относно прилагането на делегирани актове. Ако можем да изменим някои от тези детайли, кажете ни, например, член 14, който разписва какви са конкретните изисквания, какво се включва. Това няма ли го и в заповедта, в наредбата за пазара на вина? Или е нещо ново? Ако е така, смятам, че Европейския парламент не е само, че има право, но е длъжен да подложи на дебат въвеждането на тези изменения. Благодаря ви сега. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Смятам, че предложението върви в правилна посока. Искам само да изтъкна интереса към това, използването на такова вино с цел подобряване на качеството на ароматизираните напитки, нещо, което е много важно, защото това е една нова пазарна ниша за продукта и да бъде по-нататъка пуснат в мрежата. И затова смятам, че добре да се позовем и на технологическия напредък през последните години. Гаранция за качество при този продукт, който го, която го прави по-конкурентно способен. Мисля също, че би било полезно да споменем факта, че що се отнася до потребителя, гаранцията трябва да има, ще има гаранция за качество. Той ще се даде информация на потребителя традиционните условия на производството около, около производството на, цяло, на това вино, региона, където се произвежда и така нататък. Благодаря. Благодаря много. Чудесно. Сега давам думата на представителя на комисията, господин Журила. Имате думата, господин Журила. Имате думата. Аз ще очертая какво каза един гръцки евродепутат? Целта е да се усъвремени един много стар регламент за ароматизирано вино, да се адаптира, да се приспособи с цел използване на повече вино при този вид продукт, дефинициите да бъдат по-близко до изискванията на пазара. Да имаме повече продукт, по-голям обем продукт с по-низко съдържание на алкохол. Всичко това а, е в духа и на дискусиите, които проведахме с представителите на индустриалния сектор на държавите членки. И както казах, основната цел е да се нагоди към а, изискванията на пазара, така че да се а, произвежда повече такова вино. Това е всъщност всичко, което исках да кажа. Благодаря. Благодаря на представителя на комисията. Още едно, една заявка за изказване преди да приключим. Госпожа Глас. Аз бих искал да задам въпрос, друг въпрос на комисията. Целият този доклад е пратен на парламента. Може ли да потвърдите, че можем да дискутираме върху целия и да даваме предложения. Защото това означава, че а, ще имаме повече дума по същество. Ароматизирани напитки. Те се произвеждат е, в винарски региони, винаролозарски региони из цяла Европа. Те трябва да съблюдават правилата за етикетиране, още повече изисквания за географските указания. Какво, например, означава бутилирано в, където и да било това, bottled ден или бутилирано в, трябва да бъде с, с главни букви. А, значи, дали имаме право, питам, да се изкажем по целия документ, не само части. Господин Берил, ако може да а, поясните. С микрофон, моля. Един елемент има в е, този проект, е, това проекто предложение, който е нов е, спрямо старото, а именно раздела за географски указания, тъй като старият регламент не казваше почти нищо, с изключение на някакъв на четири имена. Сега ние го еднаквяваме го, с споразумението ТРИПС и с всички останали указания примерно замедалски продукти и така нататък, ги въвеждаме и в лозаровинарските продукти. Тоест, това е ново. Искаме всички правила да бъдат вградени тук и да са в съответствие с ТРИПС и да ги хармонизираме с останалите регламенти. Ако питате дали може да се изказвате, аз ще кажа да. Това е предложение, което ние внасяме в парламента и в съвета, което означава, че всичко може да се дискутира. По същество то е усъвременяване на един стар регламент с вграждане на разпоредби относно указанията, което се отразява върху дефиниции и така нататък, но аз а, смятам, че имате пълно право да коментирате. Може би тук виждам а, юрист от а, Генералната дирекция, която би могла да ми помогне. Да, тя потвърждава. Благодаря. Бене, грация. Ерберт, а te le Благодаря. Херберт, давам ви думата за заключителни думи. Да, благодаря, господин председателю. Може би не съм се изказал максимално прецизно първия път, нека да поясня нещо по въпроса на госпожа Клас. Документът е доста, доста особен, защото се е, е разделен на е, различни части, които са от нашите компетенции.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 по една част. Водеща комисия е комисията по селско стопанство. Процедурата е за съвместно вземане е на решение. Повтаря въпрос на госпожа Аквас. Какво е новото в предложението? Мисля, че колегата от комисията ясно отговори на този въпрос. Това, което бих направил е, е да помоля колегите, които искат да внесат предложения по тази точка да се свържат с мен. През следващите няколко дена ще почнем да разписваме становище на парламента и се надяваме това да бъде качествено. Благодаря, казва председателя на Хърбърт Дорфман. Бих искал сега да поканя отпред да дойде независимия председател на съвета на организацията по прехрана и замеделие към ООН. Той ще говори за продоволствената сигурност. Надявам се колегите да останат в залата, за да го изслушат. Както знаете, в тази комисия често говорим за продоволствената сигурност. Господин председателю, това, което казах току-що е, че много пъти в нашата комисия сме говорили за продоволствената сигурност, било то на европейско или на световно равнище. 7-8 милиарда души население. са загрижени а, за проблема за нарастващото търсене и потребности от храна. Доклад е има от 2010 година, декември месец, който показва, че трябва да се укрепи продоволствената сигурност в Европа и се а, осигурят а, безопасни а, продукти на разумни цени. Това е една от основните цели на общата сълско-стопанска политика. И знаете, че е, е, във втората половина на нашия мандат това е един от основните разисквани въпроси. Тъй, че ще ни е интересно да чуем вие какво а, имате да кажете, господин а, Куйо, по този въпрос. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател, господин заместник председател, уважаеми членове на Комисията по селско стопанство. Преди всичко искам да ви благодаря за тази възможност да говоря пред вас по един жизненно важен въпрос. Глобалното управление в областта на продоволствената сигурност. Мисля, че парламентарната ви комисия, както и комисията по рибно стопанство, са от огромно значение, играят много важна роля в областта на продоволствената сигурност. Аз съм избран с тайно гласуване, с 191 гласа за за първи мандат и след това бях преизбран. По време на първия си мандат преди година посетих парламента в Страсбург и някой от вас вече, с някой от вас се запознах още тогава. На първата размяна на мнения. През последните 12 месеца нещата сериозно се промениха. И затова смятам, че днес, днешният обмен на мнения е, е от голямо значение. Бих искал също да се запозная с това, какви са вашите очаквания от взаимодействието ви с Организацията по прехрана и земеделие към ООН. В момента Африка, части от Африка и по-специално на юг от Сахара има сериозен риск от масов глад така че продоволствената сигурност остава един от основните глобални въпроси и проблеми. Както и вие казахте, нарастването на световното население е един от факторите. Не бива обаче да сме крайни песимисти, ако ще сме близо 9 милиарда до 2015 година – Това е, е, ще е доста е, сериозен проблем. Е, направо взривообразно се нараства населението е, на света. Програма за действие бе прията на среща на Г20 по въпросите на продоволствената сигурност. Вашата институция, Европейския парламент, е също особено ангажирано подхожда към въпроса, най-вече чрез вашата комисия. Това лечи от разискванията на пленарно заседание, както и резолюцията от миналата седмица, прията в Страсбург за разхищението на храни, биоциди и така нататък. Вижда се е същия ангажимент и е за програмата за подпомагане на общности, които са изправени пред сериозни а, проблеми с изхранването. В Рим станаха някои неща, но най-важното за нашата организация е новия генерален директор, господин Де Силва от Бразилия. Двамата предходни генерални директори общо председателстваха организацията 18 години, така че не ги променяме толкова често. Новият генерален директор обаче цели да промени институционалната култура на организацията по прехраната и земеделието, така щото да се укрепи и вътрешно, вътрешното доверие е, в организацията, но също и доверието на нашите партньори. Това е залегнало в плана за реформи от 2008 година. Знаем, че структурните реформи са нещо повсеместно, но те са от полза тогава, когато всеки вярва в тях, всеки, който е пряко засегнат. Новия генерален директор определено вярва в тези реформи и се надяваме, че ще успее да ги прокара. Организацията за прехрана и земеделие също се реформира комисията по световната продоволствена сигурност. Това предполага различни промени в съвета на организацията, промени в бюджета, промени в планираните, организирани и организирани конференции. Това са поне най-явните новости. През 2012 година новия генерален директор всъщност ще даде един нов старт на Организацията по прехрана и земеделие. Естествено, обикновено сътрудничеството ни е уредено в двустранен план, но това не изключва и тристранното сътрудничество. Миналата седмица се сключи ново споразумение или се достигна поне до съгласие между Организацията и Европейския парламент. Що се отнася до приобщаването на гражданското общество, частният сектор вече е приобщен и има по, играе по-важна роля вече в нашите процесите и на вземане на решения. Организацията по прехрана и земеделие прави всичко възможно да включва и партньори от частния сектор в разискванията. Той отбеляза отбелязана е напредък, както в вътрешно организационен, така и във външен план. А организацията ни се нуждае от е, такъв напредък. Например, прилагането на доброволните норми за правото на прехрана Също и правата на земеползване са друга тема, която е обект на сериозно разискване. Поддържаме тясно сътрудничество и с други агенции на ООН, като например Световната здравна организация, ЮНЕСКО. Това са организации, които работят в областта на културата и борбата с бедността. Естествено, контактите ни трябва да останат все така динамични. Необходимо е да повишим ефективността си, в това число економическата си ефективност. Господин Грасяно Десилва също ще дойде да говори пред вас. Защото Европейския съюз е един от основните е, партньори на Организацията по прехрана и замеделие. Е, вие сте източник на около 40% от нашето финансиране, така че съм сигурен, че генералният директор ще дойде да говори пред вас. Но а, е, преди това аз мога а, неофициално да ви запозная с а, неговите а, възгледи и позиции. Миналата година, когато говорих пред Страсбург, споменах това, че има два основни въпроса, по които могат да се сътрудничат организацията ни и парламента, Европейския парламент. Първо една тема, която е в центъра на а, нашата работа и тази на вашата а, а, комисия, а именно а, продоволствената сигурност – само така ще, мога, ще може да се преодолее и да се избегне проблема с масовия глад. Втория въпрос е общата селскостопанска политика. Смятаме, че много от постиженията на ОСП биха могли да бъдат възпроизведени в развиващите се страни. Що се отнася до 2013 година, ние ще обсъждаме продоволствената сигурност в контекста на международните пазари, така че да обясним по-добре на третите страни какво може да се направи. Ние бихме искали Европейският съюз да присъства по-видимо в органите на управление на ФАО ние знаем, че съществува разделение на правомощията между съвета, комисията, парламент, Европейската служба за външна дейност. Ние разбираме, че това налага определени ограничения, но смятаме, че тези ограничения могат да бъдат преодолени. Смятаме, че Европейският съюз би могъл много по-често и по-ясно да заявява своята позиция в ФАО която, според комисар Барния, е селско-стопанския парламент на света. Car l'Union européenne, comme elle l'a déjà... За съжаление, в момента в ФАО Европа не е толкова видима, особено в сравнение с реалния си принос, включително финансовия принос. Политически принос на Европейския съюз изостава от дела на финансовия принос. Европейския съюз може да присъства по-явно, може да подпомага дейността на международните органи и също така може да бъде източник на вдъхновение за иновации. Ние знаем, че Европейският парламент в момента вече има нови правомощи, включително и що се отнася до процедурата за съвместно вземане на решения. Затова е важно да сме в постоянен, интензивен контакт по важни въпроси, които са свързани с постигане на балансираност в целия света. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви за това изключително важно изказване. Разбира се, продоволствената сигурност е един въпрос, който трябва да проучваме много внимателно – предвид тясната връзка между тази тематика и тематиката на общата селскостопанска политика. Благодаря ви. Сега започваме дебата. Господин Корона и след това заместник председателя. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с изказването и изразявам съгласие с факта, че ние наистина трябва да отправим едно двойно послание. Първо да изразим нашата загриженост за това, което може да се случи през следващите няколко години от гледна точка на продоволствената сигурност. И второто послание е послание на надеждата. Трябва да вдъхнем надежда, че ние можем да справим с ситуацията – точно по тази причина миналата седмица тук в парламента гласувахме за доклада срещу разхищаването на храните. Бих искал да попитам от ваша гледна точка, предприемат ли се инициативи от ФАО по този въпрос? И кои са приоритетите на ФАО по тази тематика. Моето впечатление е, че през последните няколко години някакси този въпрос остава извън центъра на вниманието. Като че ли този въпрос се оставя изцяло на дейността на благотворителните организации, на неправителствения сектор. Смятам, че този въпрос наистина не получава достатъчно внимание но ние говорим за разхищаване на храна, която е абсолютно годна за консумация. И точно това искам да подчертая. Богатата част на света и нека не забравяме, че 80 милиона души в Европа живеят в условия на бедност и недохранване. Но ние виждаме, че дори още повече храна се разхищава в южното полукълбо, така че според мен този проблем трябва да се решава. И тук парламентът и ФАО имат изключително важна роля. За това ви задавам въпроса дали има такава инициатива, дали има воля да се осъществява сътрудничество по този въпрос. Председателят, благодаря ви за този въпрос. Господин Гуйо се е запознал с доклада по разхищаването на храни. Този доклад беше прият на последното пленарно заседание с огромно мнозинство. Давам думата на господин Сикерски, наш заместник-председател. Процеси глобализационна Процесите на глобализация ни показват, че се работи много усърдно по глобални правила, които ще въжат за целия свят. Това въжи и за финансовите пазари, по-специално. В Европа създадохме надзорен орган за банките и фондовите борси. Правят се и опити да се предприемат действия на глобално ниво. Също така ФАО е една институция с огромен опит. Тя исторически играе изключително важна роля в борбата срещу бедността и недохранването. Дали не смятате, че имаме нужда от един нов подход в момента? Какви смятате, че са тенденциите от гледна точка на сълско-стопанското производство? Това се отнася и до териториални аспекти, и до структурата на производство. Какви точно продукти ще се произвеждат? Какви тенденции очакваме в модела за потребление. Какво може да се направи да се отблъснат атаките на спекулативния капитал, що се отнася до пазара на хранителните продукти, най-вече зърното? Кризата, която обхвана целия свят – избухна не само поради обективни обстоятелства, но и поради спекулативни сделки. Как сегашната глобална криза се отразява върху продоволствената сигурност – и какви действия се предприемат в различни региони на света. Какви подходи се предприемат? Виждаме, че Австралия, Нова Зеландия възприемат един подход, а друг подход се възприема от Европа. Извинете, че задавам толкова много въпроси. Мисля си, че те всички са взаимно свързани и може би са по-скоро коментари а не толкова въпроси. Разбира се, ние печелим от ФАО, ние виждаме, че се осигурява по-висока степен на продоволствена сигурност, но също време виждаме, че стандартите за опазване на околната среда се спазват по-трудно. Разбира се, много е трудно да се намерят решения, при които всички ще спечелят Понякога има обаче хора, които губят прекалено много. Благодаря ви. Председателят, да, благодаря ви, господин Секерски. Сега господин Бове. Luc, je vais dire Luc, hein, je vais pas dire Monsieur Guyot, ça je sais pas faire, hein, parce qu'on se connaît. Ще се обърна към вас като Люк, не като господин, господин Гио. Ние много добре се познаваме, въпреки че не винаги сме съгласни един с друг, но това само прави нещата по-приятни. Да, наистина, ситуацията в целия свят е много сложна. Вие го знаете много добре. Вие го описахте в най-общи линии. Това, което бих искал да направя, е да се спра на два-три аспекта. Световната търговска организация е пълен провал. Особено, що се отнася до въпросите на селското стопанство. За това може би е крайно време да намерим друг начин да регламентираме търговията с столпански продукти на глобално ниво, вместо да използваме архаичните методи на Световната търговска организация. Трябва да оставим в миналото тези подходи. Трябва да възприемем повече многостранния подход, който ще засили нашата позиция и ще ни позволи по-добре да защитаваме селското стопанство двустранните споразумения сме видели, че не работят. Те само създават проблеми. Видяхме какво става с Меркосур. Необходимо е да се въведат корекции, що се отнася и до сектора на услугите. Това е първият момент, на който исках да се спре. Знам, че ФАО извършва много сериозни проучвания в сферата на земеползването и заграбването, агресивното изкупуване на земи, този въпрос става все по-чувствителен за много селскостопански производители в цял свят. Предимно в Африка, но не и само. Например, в Южна Америка също така съществува този проблем. Политиката на държавата, и политиката на фирмите много често си противоречат, стои проблемът с въглеводородите и производството на биогорива, което много често е в ущърп на производството на храни. Justement de créer des pôles continentaux ou sous-continentaux. Ние наистина трябва да помислим как да трябва да помислим как да осигурим една селскостопанска политика, която да е по-добра. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви, господин заместник председател Бове. Сега Мартин Ослинг. Благодаря ви. Бих искал да продължа това, което беше казано от господин Бове. Смятам, че цялата дискусия за производството на съвстопански продукти се определя от производството на биогорива. Биогазът и биогоривата изискват огромни площи, за да бъдат произведени. а днес населението на Земята е 7 милиарда и то нараства, ние просто няма да можем да изхраним толкова много хора, ако продължим да използваме земя за производство на биогорива, за отглеждане на култури, които се използват за биогорива. Също така стои проблема с агресивното изкупуване на земя, заграбването на земя. Някои култури, например, соята, могат да бъдат използвани и за храна, и за производство на биогорива. Вие казахте, че европейската политика за сълското стопанство има огромни последици за снабдяване на населението с храна. Ако бихте независим консултант, какво бихте ни посъветвали да направим? ние призоваваме към по-екологосъобразен подход към селското стопанство. Лично аз го подкрепям, но какво смятате вие по този въпрос? Също така искам да ви попитам до колко докладът за състоянието на селското стопанство света е основа за вашата дейност. Дали това е главната основа за вашата дейност weniger entwickelten Welt setzen müssen, um die Probleme vor Ort zu lösen und nicht Ако искаме да подпомагаме селскостопанските производители в най-бедните страни, вместо да подпомагаме промишленото производство в богатите страни, дали така няма да можем да коригираме много от грешките, породени от либерализирането на пазари? Много страни, особено в Африка, просто няма достъп до световните пазари. Те не са конкурентоспособни. Ние бихме могли да им помогнем да постигнат тази конкурентоспособност. Председателят, благодаря ви сега, госпожа Магинес. Благодаря, господин председател, Ще съм а, а, кратка, но с интерес а, изслушах вашите бележки за ролята на Европейския съюз и как той не играе роля в, и как би могъл да направи повече. Бихте ли разширили този въпрос? Как ни виждате? Как можем да подобрим положението и какви ще са последиците, ако Европейския съюз направи това? Вторият въпрос аз посетих страницата на ФАО и много от въпросите са актуални тук и е в Европа. Ролята на климатичните промени, ролята на кооперативите. Вие говорите за тяхната важност за развиващия се свят, но това са въпроси, които са части от нашите предложения за реформа на ОСП и за това предизвикват голям интерес сред фермерите дали не, т.е. не са само от интерес за развиващия се свят. В доста години с помощта на колеги аз разработвам тази тема, че развитието на земеделието е важно за тези страни, където имат недостиг на храни и където 95% от хората в селските региони имат проблем с достъп до хранителни продукти. Аз се надявам, че комисията промени ориентацията си към помощта за развитие и признава, че трябва да се насочат повече средства за подпомагане на замедалието. И аз приветствам такова едно подобряване, повишаване на нашия политически ангажимент. Може би също бихте ни казали а, а, да чуем и вашето становище по този въпрос и ви приветствам с добре дошли в нашата комисия. Благодаря. Господин Агня. Благодаря, господин председателю. Нима, аз съм единственият, който вижда иронията в последните два дебата този след обед. Само преди час ние обсъждахме най-добрият начин – да извадим земеделската земя от производството на храни. Говорим сега за продоволствената сигурност и факта, че много хора, голям брой хора в Европейския съюз гладуват. Може би аз грешно тълкувам, но мисля, че чух такъв коментар през последните 20 минути, че 80 милиона хора са недохранени в Европейския съюз. Може би са били 8, може би не съм чул добре или е грешка на преводачите, казва оратора. А ако наистина са 80 милиона и ако наистина те са вътре в Европейския съюз, тогава е доста странна дефиницията на недохранване. Това, ако е вярно, е 30% от населението и е възмутително. Мартин Ослин повдигна въпроса за биогоривата. Не го чува много често, но си прав, Мартин. Голямата трудност, е, че ако се върнем през, към 80-те години, когато производството на храни беше прекрасно и доходите от зърнени продукти бяха два пъти по-високи. Значи, а, ние трябва да променим нещата. Имаме технологията да превърнем а, тези запустели зони в а, производство на а, източници за биогорива. Такива фабрики са вече производ... произведени, но трудността е, че ние не можем да предречем каква, какъв ще е урожая. Много е важно а, тези излишъци да бъдат насочени на, някога, така, че, на някъде, така че земеделските стопани да не загубят а, стимул поради много ниските цени и спада на цените. Аз нямам решение как а, дали да ги спираме и да ги пускаме тези фабрики за биогорива. Прав си, Мартин, че повдигаш този въпрос. Това е проблем, към който ние трябва не, определено да се ангажираме. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Мишел Дантен като последен говор... Е, изказваш се. След това отново докладчика. Благодаря, господин председателю. Аз ще задам един въпрос. Миналата година имаше едно международно разбиране на въпроса за начина на управляване на така променливите цени на храни на международните пазари и как да откликнем на това. ФАО предложи да се да се види какви, кой е отговорен за наличието на такива тенденции, как да се направят промени. С други думи, това, което се опитвам да запитаме дали, управ... дали управлението на запасите ще остане в ръцете само на отделните държави. И така, можем ли да се надяваме, че ще намерим решение на въпроса по този път или трябва да го търсим другаде? Благодаря, Мишел. Сега, госпожа Мейци, имате думата. Аз съм заместник на госпожата, чието име казахте. За момента смятам, че искам най-вече да благодаря на Люк за това, че беше тук и, повдиг... и даде повод за такъв един интересен доклад. Grazie. Дебат. Комисионе, е, credo che abbiamo avuto un interessante dibattito. Сега благодаря на комисията. Слагам край на този много интересен дебат. Само ще дам думата на оратора, за да отговори на въпросите. Благодаря, господин председател, и благодаря на, на всички за вашите бележки и въпроси. Преди да отговоря на въпросите, нека ви напомня едно нещо. Фао част от системата на Организацията на Обединените нации. Но няма правомощие да задължава държавите да изпълняват политиките. Политиките могат само да бъдат изпълнявани със съгласието на държавите. Тоест, ние можем само да създаваме политики на базата на консенсус. И такава една ситуация е трудна. на международни форуми трябва винаги, винаги се търси консенсус и тези, които имат мнозинство, печелят. На международно ниво трябва или да гарантираме съгласие между всички, или онези, които не са съгласни, поне с мълчанието си да дадат съгласието си. Но това е дълъг процес. Трудно е. Но важното е, че политиките трябва да се изпълняват. През 1994 година един пример ние създадахме директивата за правото на храна. И това право на храна, за да бъде прилагано във всяка държава членка, директивата трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство. Тя бе приета с единодушие в ФАО, но в момента само 50, 50 на държави са го вградили в националното си законодателство, са вградили тази директива. Така че ФАО може да генерира такива дебати, а пък Европейския съюз може да тласне дебата, може да преговаря. Вие можете да насочите една дискусия в дадено русло. Това бяха мои предварителни бележки. Зададахте важни въпроси и аз ще се опитам да им отговоря. Какво можем да направим, по какво работим? Първо, за да изхраним населението на света – където наистина има много недохранени, има не едно, няколко решения. Първо, вие го казахте, да а, намалим разхищението, изхвърлянето на храни. Вие правилно казахте, че в богатите страни се изхвърлят храни около 30-40% от страната не достига до чия уста. Но има и друго ситуация – изхвърлена храна вече негодна, а която се дължи на липсата на инфраструктура в развиващите се страни. В някой случай, около 50% от националното производство не стига до пазара и не стига до трапезата на хората. И причината е лоша инфраструктура, липса на пътища, на складове. И така. Не само трябва да подкрепяме производството в развиващите страни, а и трябва да подкрепим създаването на жизненно важната инфраструктура. В Африка трябва да насърчаваме равноправието на половете. Даваме си сметка, че около 40% от стопанствата в Африка са собственост на жени. Проучванията показват, че те са 30% по-низкопроизводителни от тези, чието собственици са мъжете. Значи ли това, че жените не работят така усилено? Не, не е това причината. Просто жените нямат същия достъп до семена, до торове, изкуствени торове и до ноу-хау, до експертиза. В Африка да се повиши статута на жените и да се насърчи равенство на половете, означава, че 150 милиона африканки ще имат, т.е. африканци, извинете, ще имат достъп до храна. През последните 30-40 години в развиващия се свят и конкретно в Африка, на хората казват произвеждайте индустриални стоки. Генерирайте стоки за износ. И като имаме предвид, че земеделските продукти са ефтини, ще можете още по-ефтино да си ги купувате на световния пазар. Всичко това е добре, когато цените наистина са ниски, а промишлените стоки се продават по-скъпо. И тогава държавите не могат да се справят с решението на този въпрос, ако нямат добра земеделско-стопанска система и политика. Тоест, достъпа не е добър. Около голям брой хора, 700 милиона, работят като замедалци, занаячи, и би трябвало да сме в състояние да те да бъдат изхранени. Един друг въпрос е, е използването на земята и на личност на земя. ФАО естествено иска земята да се използва на първо място за замедалско производство и производство на храни. А това за това е нужно целият свят да, да, да разбере и да развива всички видове замеделие. Ако се повиши производството в развиващия се свят, не значи, че пък ще спре замеделското производство в развиващия се свят. Не, разбира се. Сега и е въпроса за климатичните промени. Ние имаме нужда от всички видове селско-стопанско производство – а, що се отнася до пак до земята, къде сме? Някъде по средата между директивата за земеползването и почваме един дебат в Комисията по производствена сигурност след три седмици с 100 всички 191 държави членки по отношение на основните насоки. Ние ги разработваме и трябва обаче да бъдат транспонирани в националните законодателства. В Европа, например, тези основни насоки биха били полезни в вашето законодателство. Законодателства. Много се говори за биоенергията, биогоривата. Това е трънлив въпрос. Трудно е да се каже на държавите да не инвестират в производството на биогорива. Когато цената на барел е, беше 30-40 долара, тогава биогоривата не бяха рентабилни, но сега се поставя така натиск, економически натиск на ценообразуването. Замеделието традиционно винаги е произвеждало не само храни, но и енергийни продукти. Защо да нямаме биогорива? Бихме могли, но не трябва да ги субсидираме. Защото ако субсидираме биогоривата, тогава няма да можем да субсидираме производството на хранителни производства и ще имаме проблем. Трябва да ограничим тази, този уклон към субсидиране на горива, биогоривата, за да не подраним конкурентно способността. Търговията е друг важен аспект. Вие тук някой спомена СТО. А, но ние тук сме се съсредоточили върху земеделието. Земеделието произвежда храни. Двете неща са взаимно свързани. Хората могат да живеят без една година без мобилни телефони, но и без храна и три дни не можеш да оживееш. Така че държавите може да имат нужда от хранителна суверенност, но имат нужда най-вече от хранителна сигурност. В СТО има равноправно, не винаги равноправно третиране на стоките. Индийците, например, искат да, преди всичко, да постигнат национален баланс. Pas tout à fait par hasard si nous sommes arrivés dans cette situation-là. не е форума, където трябва да дискутираме производство на храни. През последните 30 години пазарите бяха изцяло освободени. Това се отнася и до хранителния сектор – и това е една от причините, поради която ФАО загуби статус, статута, статуса си в световната економика. А също времено, когато ставаме свидетели на бунтове, на гладни, тогава всички са е, изненадани, защото тук Нещата опират до въпроса безопасност, за сигурност. Когато хората са гладни, те реагират е, и много от световните революции са... Искрата е била липсата на достатъчно храна. Ето, например, Франската революция, като много ярък пример. Храната ще рече е съществена част от живота и от е, поддържането на живота. Сега за Г8. Богати сте страни да помагат на бедните. А в контекста на Г20 имаме богати страни и ново появяващи се, развиващи се страни. 80% от е, производството е от богатите страни, трябва определено да има споделяне. САЩ, например, добре разбират. че трябва да помагат на бедните. По-рано имаше сътрудничество север-юг, сега трябва да имаме сътрудничество юг-юг. Все още не е направен прогрес в тази насока, но неща вече. Поети с ангажименти да да се направи равносметка на световните запаси на, запаси на храни и да се, се изгради един профилактичен механизъм, който да предотвратява а, катастрофи. Примерно сушата в Русия, после пожарите, как реагира Русия спря износа и положението стана катастрофално. Износа на петрол. Но ние а, можем да коригираме всичко това с един по-добър пазарен механизъм. Сега с постоянно променящите се цени Потребителите в целия свят имат нужда от едно минимално ниво на ред стабилно, за да оцеляват. Едни много крайни променящи се цени не са добри за земеделието, защото хората в такъв случай а, могат да загубят стопанствата си, могат да се ще спрете да произвеждат, могат да започнат отново след 6 месеца. Т.е. такива са последиците от крайно по високо ниво на променящи се цени. Аз не съм статик но мисля, че ни трябват мерки за ограничаване на спекулациите, забрана на спекулация, която не е свързана с физическо производство. Може би ще кажете, че това не е възможно, но американците вече започнаха да го правят. Защо и ние да не можем да го направим? През 2010 година бяхме свидетели как 20 пъти по-голям производство на житни продукти бе продадено. Трябват ни по-стрикни правила за гарантиране на продоволствената сигурност. Госпожа Магин, госпожо Магинес, попитахте за това как Европейския съюз може да допринесе към борбата срещу глада. спонтанния ми отговор е спрете да обездвижвате ОСП. Вече 50 години съществува. Постигна се самозадоволяване, имате механизми, които гарантират поминъка на съмеделските производители, закрилят е, животните също. Много ползи са извлечени благодарение на ОСП. Не казвам, разбира се, че ОСП може така да бъде директно пренесена в трети държави, но поне ни показва какво сте постигнали и можем да се получим от най-добрите практики. Аз съм мисля, че европейският модел може да бъде пример за регионален модел и за други части на света. Но разбира се, ОСП трябва да се ангажира и с глобалната продоволствена сигурност. Европа няма да не се очаква да храни целия свят, но а, докато не се стабилизира на световните пазари и предотврати крайната нестабилност на цените – и, и при положение, че няма големи природни бедствия, да помогне на производството и на, поне да гарантира изхранването на 500 милиона граждани. Това е едно от нещата. Може да сте пионери, водачи с примера си. Аз лично вече реагирах миналия юни, когато ставаше дума за програмата за продоволствена сигурност на Европейския съюз за най-необлагодателстваните, най-мизерстващите хора. И аз реагирах незабавно, когато се предложиха промени защото според мен трябва да покажете солидарност. Не мога да си представя една Европа без солидарност. Но разбира се, Европа трябва да бъде и по-последователна. А на международни ниво да вие говорите за политическите, за политиките, говорите за разхищението на храни, но Европа, когато е представена на заседанията на ФАО, трябва да изложи позицията си. Вие допринасяте 25% към бюджета. 42, извинете, процента към бюджета на ФАО. Канада, Япония също правят големи вноски. но не трябва да се страхуваме да казваме, че може да се направи и повече по отношение на приноса към бюджета на ФАО. А, може би знаете, че аз съм бивш профсъюзен деятел, бил съм такъв дълги години. Някой тук спомена ролята и мястото на фермерите в Европа. Каква роля могат да играят в опазването на околната среда? Те, разбира се, с някои от действията си увреждат околната среда, но има начини това да се подобри. Замеделието трябва да бъде сърцевината на Европа. но фермерите няма да останат по местата си там, където са техните стопанства, ако просто им кажете останете. Дори да не ви помагаме, стойте си там. Храна, цен, храната има цена. Изхранването на населението има цена. В Африка е много важно да се пращат млади хора да учат замеделие, за да могат после да бъдат е, полезни. Но разбира се, ако тези млади хора после нямат възможност да изкарват прехраната си, те ще си изтегнат багажи, ще отидат в градовете и ще допринесат за разрастването на градовете в глобален мащаб. И още един аспект, който е повод за тревога. Водата. Да, ние сме свидетели на климатичните промени и не можем да ги спрем. Но трябва да населението на света да се нагоди към тези промени и ние можем да работим съвместно с вас. Благодаря много за вниманието. И се надявам, че скоро ще дойде при вас и генералния директор и ще се спре на по-практичните въпроси. Аз по-скоро съм експерт в управлението. Благодаря много, господин Гиал. От името на нашата комисия, моля Отправете покана към Грациано да Силва да дойде в парламента и да проведе конференция, на която да продължим по-нататък този важен дебат за продоволствената сигурност. Е, на всички ви благодаря. Много бяха натоварени тези два дена. Следващото заседание е 6 февруари, 15 часа тук в Брюксел. Още веднъж ви благодаря. There we go.